Mes chers collègues, nous allons commencer. Уважаеми колеги, ще започнем съвсем скоро. Моля, займете местата си. Allons-y. Bonjour Marie-Christine. Marie-Christine. Alors, nous ouvrons notre session. И така, проект на дневния ред. Приемаме го, ако няма възражения. Одобрение на протоколите от заседанията от 10-11 април и 3-4 май. Това одобрение ще се състои, ако няма възражения. И така, продължаваме с гласуване, а именно космическа стратегия за Европа с нашия докладчик госпожа Казине Майснер. И преди да започнем с гласуването, да видим дали имаме достатъчно присъстващи членове на комисията. Нека проверим с картите начало на гласуването. Le vote. Oui, Monsieur Wim van de Camp. Ah, elle change de place. D'accord. Nous avons le vote est clos. Nous avons. И така, имаме кворум, за да продължим с гласуването. Готови ли сте? И така, започваме съвсем бързо. първи параграф. За. Тоест, за компромис едно става въпрос. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромис едно се приема. Изменение 6. За. Против? Въздържали се? Изменение 6 е отхвърлено. Седмо. За против, въздържали се. Изменение 7 е прието. Искате да проверим с електронно гласуване начало на гласуването. Начало. Край на гласуването. 20 за, 15 против, няма въздържали се. Изменението на господин Рике е прието. Продължаваме. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Прието е. е извинявайте, отхвърля се изменение 9. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Компромис 2 се приема. Продължаваме с изменение 60 за против, въздържали се. Изменение 60 е прието. Изменение 17 за, против, въздържали се. Изменение 17 е прието. Компромис 3 за, против, въздържали се. Компромис 3 се приема. Изменение 43 за, против, въздържали се. Изменение 43 се приема. Компромис 4 за, против, въздържали се. Компромис 4 се приема. Продължаваме с изменение 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 65 за, против, въздържали се. Отхвърля се, но проверяваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ватеа, moins 18. Приема се наистина, госпожа Кристин Рево, наистина добре направихте, че поискате електронно гласуване. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Компромис 6 се приема. Компромис 7 за, против, въздържали се. Компромис 7 се приема. Компромис 8 за, против, въздържали се 8 се приема. И изменение 55 за, против, въздържали се 55 се приема. Компромис 9 за, против, въздържали се. Компромис 9 се приема. Изменение 23 за, против, въздържали се. Приема се. 67 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но ще проверим с електронно гласуване начало. По изменение 67. Край на гласуването. Изменение 67 се приема. Изменение 42. За, против, въздържали. всъщност не видях така, че започвам отново. За, против, въздържали се. Ще проверим електронно. Начало на гласуването по изменение 42. Край на гласуването. 42 се приема. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Компромис 11 се приема. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 64. Първа част. За. Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Втора част на това изменение за. А, не гласуваме по същия начин. Против. Кой се въздържа? Ето, втората част на моето изменение не беше а, приета. И така, окончателно гласуване по доклада на госпожа Майснер. Начало на гласуването. Край на гласуването. 40 муа, ан контр, ин abstention. Браво, мадам Майснер. 40 за, един въздържал се, един против. Браво! Поздравления за госпожа докладчицата. И се възползвам от случая да ви кажа, че ще можете да ще можем да приемем една, че имаме сред нас делегация от а, дами, от а, политическите среди в Германия. Ние сме Комисията на транспорта и туризма в Европейския парламент. А, и а, те са гости на госпожа Майснер. Добре дошли. И така, продължаваме нататък. Следваща точка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Обмен с на мнения, размяна на мнения с господин Сигфрид Морешан.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 и все пак е началото на седмицата. Получаваме една малка почивка от 5 минути. Mes chers collègues, les cinq minutes sont écoulées. Notre invité est présent. И така, уважаеми колеги, изтекоха тези 5 минути и сред нас е вече нашият а, докладчик, господин Морешан. Нали разбирате френски? Благодаря ви, че приехте нашата покана. Благодаря ви за тази размяна на мнения по повод на бюджет приоритетите за бъдещия бюджет. В такова време сме в Европейския съюз, което е, не е съвсем е, плавно и гладко. Много е важно да имаме, да взимаме добри решения, да е, определяме правилни посоки и да се погрежим за европейските граждани. И така, е, използвам случая да посоча и доброто сътрудничество между бюджетната комисия и комисията по транспорт в Европейския парламент. Съвсем е, е, градивна и градивно и продуктивно нашето сътрудничество и а, е, смятаме, че трябва парламента ясно да стои пред а, е, съвета, който понякога трудно го а, е, обещ, обеждаваме. И така, господин Морешан, разполагате с 10 минути да ни разкажете основните елементи, основните посоки за бюджета за 2018 година и какво е вашето заключение към момента. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря ви, че ме приемате днес сред вас, за да обсъдим бюджета на Съюза през следващата година. За това аз съм общокладчик в а, водещата комисия бюджети. Докъде сме стигнали? През март с голямо мнозинство в пленарна сесия в парламента приехме моя доклад за основните посоки на бюджета следващата година. Това беше доклада, в който включихме общите политически приоритети за бюджета на Съюза през следващата година. След това трябваше да изчакаме комисията да представи проекто а, предложение. И днес, тази сутрин, господин Йотингер беше в бюджетната комисия. Това предложение беше представено и днес, от днес сутринта вече имаме и първите цифри. Няма как да направим дълбочино дълбочина оценка на предложението, но някои от цифрите вече мога да ви предоставя. Що се отнася до политическите приоритети на парламента, аз предлагах от самото начало на годината да поставим две области като приоритет за бюджета на а, Съюза за следващата година. Номер едно – растеж и заетост и на второ място – сигурност и безопасност на Европейския съюз. Това е което предлагам, защото това е в крайна сметка, което очакват а, европейските граждани от Европейския съюз. Как виждам аз нашата работа в тези приоритети за растежа и заетостта искам да инвестираме в тези области, които правят економиката по-силна, по-конкурентоспособна, по-надежна за частния сектор. Така че да инвестираме в инфраструктура, научна дейност, подкрепа за малките и средни предприятия, да продължаваме да се борим с безработицата сред младите. Това беше нашето предложение и беше включено в нашето предложение в началото, че очакваме комисията да утвърди Хоризонт 2020, Еразмус, Косме. И а, между другото, Еразмус не е само а, обменна програма за а, студенти. Това е програма, която подобрява конкурентоспособността на младите хора в трудовия пазар. Нашите изследвания показват, че 65% от а, работодателите ценят международния опит от Еразмус. Това е което имаме като проекто бюджет 7% за Erasmus, 8% за Connecting Europe и за Еразъм 9%. За Козме има малко намаление. Всичко това бяха а, увеличения, които предлага комисията. 2,9% намалението за Козме, но а, миналата година имаше много сериозно а, увеличение, така че ще трябва по-добре да разгледаме цифрите, за да видим дали това ще е достатъчно за малките и средни предприятия. Но за Connecting Europe има 8% и 7, 8,7% и 25,7% в а, платежни кредити. 0,1% и 20,5% другата програма Коперник 5,5% и се предлага 9,6 намаление за Галилео, като там 0,1% са предлаганите намаления. Това са цифрите, които сме отбелязали а, от презентация на комисара Етингер преди 3 часа. Трябва обаче да разгледаме тези цифри по-добре. Второто предложение, което аз предложих е сигурността и безопасността на гражданите. Там бях казал, че тук е необходимо да подкрепим агенциите на Европейския съюз, които са в областта на ПВР, да се подкрепи контрола по границите, обмена на информация на европейско равнище, що се отнася до рисковете за сигурността, подозренията към лица за трафик на наркотици, на оръжия. И комисията предлага да се увеличат бюджет, бюджетите и персонала на Frontex, EASO, е ЕЛИЗА и също така а, действия за отбрана 40 милиона евро. И целта, разбира се, е да се съберат заедно заедно тези научни изследвания, за да може да се оптимизират тези усилия, да не се харчат средства 28 пъти в 28 държави членки, а веднъж на евро, ниво Европейски съюз, след това да се споделят резултатите и ползите сред всички държави членки, което е естествено сред едни партньори. Казах също, че за да се постигне безопасността в рамките на границите на Европейския съюз, трябва в нашите, в нашето източно добросъседство, в а, тези държави, с които има а, като например Украина, Грузия, Молдова, с които има партньорски споразумения, да има близко сътрудничество. Също се отнася и с южното добросъседство, съседство, където си сътрудничим с потока на бежанците, справенето с него. Така ще е още по-лесно за нас да се справиме с жестката криза в Йордания, Ливан и на други места, вместо в рамките на Европейския съюз. Трябва обаче да привлека вниманието ви и към прегледа на 7-годишната финансова рамкова програма. това беше молба от Европейския парламент. Добър компромис беше постигнат. Ние си написахме домашно тук в парламента с тези колеги, които са в бюджетната комисия, знаят, че ние приехме това споразумение бързо тук в парламента и сега Съюзът, също, съветът също трябва да си свърши работата и в момента Обединеното кралство блокира този преглед на рамката. Искам да кажа а, следното. А, на 8 юни са а, изборите в Обединеното кралство и то, такова отлагане не е проблем. Но ако по този начин наистина прегледа на рамката се отложи повече и всъщност стигне чак до 2018 година, всъщност ще сме променили значително нещата от 2013 година. Добрия знак обаче е, че в проекто бюджета на комисията днес вече е, е взета предвид, е взет предвид прегледа на бюджетната рамка и комисията стои с нас, оказва нужния натиск върху съвета, за да може да се свърши необходимото. Нямаме допълнителни сигнали от Огненото кралство, че има някакво сериозно намерение да продължава да блокира приемането на прегледа на бюджетната рамка. Така че се надяваме да бъде прият прегледа след а, изборите в Обединеното кралство, но е важно да имаме предвид това и да носим отговорността. Съвсем накратко по въпросите, свързани с вашата комисия. А, инструмента Connecting Europe. От самото начало аз казах, че това трябва да е приоритет и комисията откликна добре на това предложение, предлага е, увеличение на бюджета в това отношение. Също така трябва в рамките на бюджетните процедури агенциите и е, също големите проекти в областта на транспорта да не се намаляват бюджетите за тях. Не очакваме а, намаляване на бюджетите на агенциите в областта на транспорта през 2018 година. Това е позицията на парламента, това е и в насоките и указанията, които а, заедно приехме през март. Ще спра до тук, госпожо председател. А, искам и се, уважаеми колеги, моето присъствие е тук днес, те е началото на нашия обмен на, дне, на мнения да чуя вашите становище, вашата експертиза, вашето гледище по отношение на а, то, нашето предложение. А, в този смисъл ви благодаря за това, че ме приехте днес тук сред вас. Чакам с нетърпение вашите изказвания, които ще си отбеляжа и ще продължим да работим от тук нататък през годината. Благодаря много, господин Мурешан. Веднага давам думата на нашия докладчик, господин Тошеновски. И след това и докладчиците в сянка ще чуем с въпроси. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря на господин Мурашан за встъпителните думи. Благодаря ви за тази ранна информация относно проекто бюджет. Като докладчик на Комисията по транспорта бих искал да засегна някои теми, които ми се струват важни. и които са част от всички предложения, излизащи от тази комисия. Първо, относно механизма за свързване на Европа. Много се радвам, че се предвиждат повече пари, защото този механизъм за свързване на Европа е от основно значение за финансиране на проектите в областта на транспорта. В миналото бяхме свидетели на намаление на сумите, на преразпределение на различни суми и сега се радвам, че имаме някаква достойна сума за механизма за свързване на Европа. Това, което трябва да направим е да направим проектите в областта на транспорта по-привлекателни за частните инвеститори. Ние също така използваме и грантове. И това е един от е, начините, по които да се създадат по-добри възможности за инфраструктурата. Друга възможност са железопътните връзки в Европа и това е във връзка с това, което вие казахте а именно с работни места и със сигурност, със сигурни работни места. Повече железници означава повече Европа, по-добра инфраструктура. Обеден съм, че може да използваме Галилео и Егнос, двете ни сателитни системи, за нуждите на транспорта. Инвестирали сме много пари в тези проекти и те са една много добра база. Това са системи, които могат да се използват за навигация, за много прецизна навигация. Те представляват и добра възможност за бизнес. Също така тези сателите ни дават прецизни времеви сигнали. Загрижен съм от намаляването на средствата. Ируи велми silně Галилео. Защото а, тази система увеличава възможностите за диверсифициране на приложенията за транспорта. А, Имах възможност да прочета предложенията за пилотни проекти. Това са общо 23 предложения за проекти на стоеност 28 милиона евро. И мисля, че това е едно много добро начало за продължаване на настоящата програма и за започване на нови. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа с вас и с докладчиците в сянка. Разбира се, искаме да имаме в бюджета колкото може повече пари. Благодаря, господин председател. Сега господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Господин Муршан, благодаря ви за презентацията. Благодаря за е, информацията, която ни дадохте за изказването на Атингер тази сутра. Очевидно той е одобрил бюджета за транспорта. Хубаво е да, да видим а, дали резултатите е, от е, междинния преглед а, е, са включени в този бюджет. Това е много важно за СЕФ. Не само увеличението, а и това парите, които се пренасочват да бъдат прехвърлени към бюджетния ред за текуща работа. Това е много важно за транспорта. Що се отнася до сателитните системи, ЕГНОС е едната такава система, тя е много важна. Е, както знаете, няма пълно покритие на Европа. Необходими са, т.е. известни е, средства за Африка, за да се покрие югоисточната част и за Украина. Това не са е, средства в рамките на бюджета за транспорта, в рамките на бюджета за е, политика на съседство. ЕНП ще предложи някои изменения в тази посока. Не става дума за голяма сума, за десетина милиона, това почти нищо. Това са средства, които са необходими, за да се покрие източната част на Европейския съюз и югоисточната. Благодаря и се надявам да продължите да подкрепяте Интеррайл. Вие вече обявихте, че ще продължите да подкрепите. Важна е тази подкрепа. Виждам, че е една усмивка а, тук на лицето на господин Морешан а, се разкрива за Интерел. А, ще отговоря сега. Защото ми зададоха някои конкретни въпроси. А, първо, относно резултатите от междинната проверка, дали са включени в проекто бюджета. Тази сутрин видяхме, че е, са включени максимални суми за Хоризонт 2020, за Еразъм и така нататък. Естремата за мобилност е мобилизирана в е, пълната му степен, т.е. с точно тази сума, която беше одобрена по време на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Това знае знаем. Що се отнася до а, източното съседство, вие споменахте Украина. Единственото, което знаем до момента е увеличението с 8,9% за източно партньорство или 46 милиона евро. За момента не знае в подробности какви средства ще бъдат предвидени но а, разбрах каква е вашата идея за взаимодействие. Галилео и Егнус, намален с 9,6% в проекто бюджета на а, комисията. Трябва заедно да огледаме а, нещата от ваша от наша а, гледна точка и ако има нещо, което е неприемливо за вашата комисия, кажете ни, ние ще уведомим комисията. Не е тайна, че председателя на нашата група а, обяви миналата година в неговото становище за състоянието на Съюза, че всеки граждан на Европейския съюз на възраст от 18 година ще а, е, може да ползва безплатен билет а, е, за железопътния транспорт. Това е залегнал в политическите приоритети на парламента а, за бюджета на Европейския съюз за 2018 година, така че вече имаме насоки за 2018 година и ние сме оповестили това публично. Сега, комисара Йотинген каза следното. Той каза, че а, е готов да финансира инициативата Интерел, но той не желая по този начин да застрашава а, проектите, които текат към а, а, момента. А, в нашите насоки обаче ние настояваме за стабилно, предсказуемо, дългосрочно финансиране. Така че има нужда от отделен бюджетен ред, отделен от а, Еразъм, така че да не се появява риск за програмата на Еразъм да се постави на нова законодателна основа. Това не е нещо, което предлага е, комисаря Оттингер, но може да се предложи от комисаря Наврачич, който отговаря за младеща или комисаря, който отговаря за транспорта. Ако има мнозинство, в това число в комисията по транспорта, което подкрепя интерес, трябва да предприеме като първа стъпка това да гарантира, че програм... комисията ще излезе с законодателно предложение. Факт е, че няма никакво е, предложение към днешна дата в проекта бюджета за е, интерел необходимо е законодателно основание. Затова има пилотен проект е, предложен миналата и е започна тази година, но това не е първоначалния обхват, който предложи председателя на нашата група. Комисията е казва, че за сега не го прави, защото няма законово основание. Мисля, че вашия комитет може да изиграе важна роля в това отношение и комисията да каже, че е готова да включи тази тема а, в дискусите с а, съвета преди бюджета да бъде пред за следващата година. А, и да се говорили с комисара Буц и комисара Наврачич, ще да продължат да работят по въпроса за законовото основание. А, е, ще кажа обаче честно, че трябва да видим какви са сумите, с които е, разполагаме. Комисията каза, че в проекта бюджета са заложени 51 е, милиона евро, т.е. тази сума съществува в бюджета и те са готови да я пренасочат към Интерраел. Това за извън рамките на пилотния проект, който тръгна от тази година. Трябва да останем всеки случай реалисти и да видим дали ще успеем да създадем един широк интерел за всеки гражданин, навършил 18 години в рамките на следващата процедура. Във всеки случай трябва да работим с комисията, за да имаме правно основание, което да може да ни осигури предсказуемо и устойчиво дългосрочно финансиране. Благодаря. Продължаваме с господин Ертук. Благодаря. Добре дошъл в нашата комисия, господин Мурашан. Имам удоволствието да ви предам становище на нашата нашата докладчик Санка госпожа Грапини. Първо, благодаря на докладчик и на докладчицата Сянка за доброто сътрудничество до този момент. Благодаря на всички колеги, които са внесли пилотни проекти, са направили подготвителни действия. Има 28 подготвителни действия и проекти. Транспорта и туризма пилотен проект 17 е нов, това е проекта ПП1. Пред туризма 12 от е, транспорта. Това са проекти ПП2 или транспортни проекти. Експертите от работна група предложиха седем проекта. Госпожа Грапини предложи проект за насърчаване на а, туризма. А, получа подкрепата от Алде Обединената левица. Този а, проект а, има за цел да насърчава местни инициативи за настаняване на а, туристи в селски райони, в живописни местности. за и пилот за разработ... пилотен проект за разработване на туристически маршрути на стоеност 1 милион евро. Що се отнася до подготвителните дейности, пет нови. Има три в областта на туризма и две в областта на туризма. Беше предложено а, да се продължат подготвителните дейности, започната миналата година от а, НП в морския сектор. Пилотният проект, предложен от нашата колежка от групата на социалистите, е, е свързан с е, културата. Се ползва с подкрепата на социалистите Ревелани НП. Четири подготвителни дейности бяха предложени от групата на социалистите и демократите. Нашият колега предложи някои преходни проекти да се трансформират в, в подготвителни дейности. Транспорта и туризма са много важни сектори в Европейския съюз и, и е, влияят много на растежа и социалното развитие. Така че важно да се отпуснат средства за тези области, защото те могат да бъдат мощни инструменти за борба с безработицата. Качеството и разнообразието на услугите трябва да продължи да се подобрява, за да може Европа да запази своята позиция на водеща туристическа дестинация. Искам още веднъж да благодаря на докладчика и докладчица Стършенка за доброто сътрудничество, да благодаря на всички колеги, които внесоха пилотни проекти и подготвителни дейности. Убедена съм, че повечето от тях ще бъдат одобрени по време на гласуването в комитета по бюджета. Господин Теличка има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Моршан, хубаво е, че сте тук. Няколко бележки от мен. Що се отнася до а, приоритетите, когато видим какво се случва в транспортния сектор, ще видим, че двата приоритета е, взаимно си влияят. Е, транспорта може да бъде един от двигателите на растежа заетостта, е, но е свързан също така и с аспекта на сигурността и безопасността. Това а, означава, че трябва да се види как ще бъдат разпределени средствата, така че да са предвидени средства за сигурност и безопасност. Ще дам един пример. Летищата. Ясно е, че те са важни не само заради терористичните атаки в Брюксел, но ам, защото там работата е трудна и всички мислим за това как да направим така, че да защитим живота на пътуващите и да улесним пътуването им. Е, приветствам увеличението на фондовете. Това е добре, но е, все още има е, някакъв непокрит сектор. Всеки случай знак е положителен. Въпросът за мен е, е от сравнително естество. Тоест да сравним Интерел, който е, започна с, започна като мегапроект. Не съм сигурен дали този проект имаше за цел да допренесе за образованието на младите хора или пък за създаването на едино европейско транспортно пространство, а, дали пък не беше дискриминативен през защото говорим само за един вид а, е, е, транспорт. всеки случай трябва да се съобразим с всички тези неща. Мисля, че а, е, тук инвестираме фондове за нещо, което има силно политическо измерение. И това го знаем, но то трябва да отговори на критериите, които вече споменах и на тези, които вие споменахте. Това не бива да става за сметка на други успешни проекти. А ако сравним обаче това а, с намаляването на средства за Галилео и Егнос ще кажа, че това е доста неуспешна стъпка, защото за мен Галилео и Егнос е инвестиция в бъдещето. Те гарантират качество на услугите и безопасност и сигурност. Така че това е намаляване на средствата заради авантюрата интерес, според мен е неподходящо. Така смята моята политическа група. Останалото господин Маршано вие споменахте две-три неща и не споменахте нещо, кое, за което спомена господин Тушеновски, а именно частните а, инвестиции. Мисля, че има уникалната възможност да помислим за смесване на различните видове финансиране и това ще помогне за развитието на сектора по по-фокусиран начин за бъдеще. Мерси, Тенишка. Мадам Килонен. Благодаря ви, госпожа Килонен. Kiitoksia puheenjohtaja. Välitän lyhyesti terveisiä. Госпожо председател, първо искам да се извиня от името на госпожа Конечна. Тя е докладчик сянка по този въпрос. Тя смята, че трябва да има повече средства за мултимодалния транспорт и да се инвестира повече в бъдещето на железопътния транспорт. Това като че ли представлява предизвикателство. Като част от пакета за а, мобилност трябва да се обсъди това. А що се отнася до новаторството и особено нисковъглеродното новаторство, това е нужно. Трябва да бъде финансиран в достатъчен размер този процес. При финансирането трябва да се включат също и е, климатичните изменения, като се задели финансиране за тях. За агенцията имаме нужда от допълнителни човешки ресурси, например мониторинга на емисиите. Благодаря. Мерси боку, мадам Кюре. Monsieur Бас Екут, à ву. Господин Бас Екхелт, благодаря. Благодаря. Е, здравейте, видяхме се в комисията МВ, сега се виждаме и в комисията по транспорт. Ако говорим за приоритети, сигурност, работни места, ще кажа да. Но трябва да се говори и за това какви да са тези работни места. Искаме дълготрайни, искаме работни места на бъдещето. Ето това е дебатът, който трябва да проведем. И това като че ли не се случи като дебат, когато предлагахте своите приоритети. Това ще бъде основният дебат. Какви са работните места за европейците? Работните места на бъдещето. В бюджета имаме възможност да, да постъпим правилно, особено в сферата на транспорта какъв вид инфраструктура ще строим бъдеще, защото тази инфраструктура, за която ще заделим средства сега и ще построим, ще е, работи през едните десетилетия. Съгласен съм с госпожа Килунен, че ако искаме да постигнем целите за климатичните изменения, трябва да направим така, че климатичните ни цели да отговарят на дългосрочните такива. Г7 се казаха много ясни неща за прилагането на Парижкото споразумение. Но ние тук трябва да правим това, което трябва да имаме и създаване на работни места, и опазване на околната среда. Те вървят ръка за ръка и парламента трябва да защитава точно такъв подход. Искаше ми в встъпителните ви думи да кажете повече за това, но съм убеден, че ще го направите, като продължим работата си заедно. Предлагаме определени пилотни проекти и бюджетни пера. Един от проектите е свързан с образованието, какво означава устойчивия транспорт. Е, е, всички знаем, че когато започнем с образование, то ще окаже дълготрайно въздействие. Европейския бюджет е точно за такива цели. Това очакваме от вас, е, за да имаме общ подход и ще го направим, мисля, в тясно сътрудничество с вас като докладчик. Благодаря. Месю Голниш. Благодаря много, госпожо председател. И аз ще споделя своето гледаще съвсем накратко. Чух представените от докладчика приоритети, заетост си сигурност. естествено, добри са тези приоритети. И е, чух това, което той каза по повод на заетостта. Програмата Размус. Действително, една от тези програми, е, това е една такава програма, която допринася за резултатите на Европейския съюз. знаем какви са разходите и виждаме какви са ефектите. И европейските граждани също могат да преценят нейната ефективност. Ето защо трябва да проявим бдителност. Аз а, управлявах а, един езиков факултет, в който се а, преподаваха 27 различни езици и а, смятам, че беше много добре, когато студентите можеха да отидат в Испания, да речем, когато учат испански. И обратното, испанските ученици и студенти да идват във Франция и да се възползват от знанията, които могат да намерят във Франция. Трябва да има добри критерии. Видях, че и в Еразъм, и в други програми, разработени от местните общности, като че ли има една тенденция да се разработва един университетски туризъм, като че ли, щом стъпи в друга държава младият студент, едва ли не това само по себе си е положително. Да, така е, но все пак трябва да има някакъв критерий преди да може да се възползва от това един студент. Някакъв, някакво минимално знание за езика на държавата, където отива и където ще учи. Там, където ще слуша лекции да речем. Разбира се, има е, известен туристически елемент на преживяването, но той не трябва да бъде за сметка на образованието. Не смятам, че последицата е е толкова пряка към пазара на труда. За съжаление, безработицата има доста много други е, елементи, които допринасят за нея. Конкурираме се с е, третия свят, където заплатите са в пъти по-низки. Това е структурен проблем, с който няма как да се справим в рамките на обсъждане на бюджета, но що се отнася до образованието, съм напълно за обмена, ходенето в чужбина, но все пак с критерии и все пак, когато младите покажат едно определено ниво и на знание, както и за езика на държавата, в която отиват. Благодаря много, господин Гониш аз като представител на Комисията по транспорта, благодаря за това, че сте изказахте в Комисията по транспорта, но беше като че ли само по еразъм. Госпожо председател, все пак нашия докладчик ни прикани да се изкажем по неговото представене и все пак, що се отнася до транспорта и туризма, смятам, че а, младите също имат отношения. А, все пак а, отправя моето мнение в рамките на тази тема. Добре, така или иначе чухме вашето а, гледище по повод на Еразъм. Господин Вандеркамп. Благодаря. Добре дошъл, Зигфрид, на застанието на нашата постоянна комисия. Ще повдигна три въпроса. Първо ще говоря за ЕФСИ. Какво мисли бюджетната комисия за FC1 и FC2? Смятаме ли го за ясно удължаване на инвестиционната програма? Искаме FC, ние сме за FC, докладчикът каза нещо много важно. Много елементи е, не могат да функционират без инструмента за свързване на Европа. Там се говори за безвъзмезна помощ. А ЕФСИ не увеличава възможността за инвестиции. Какво мислите вие по въпроса? След това фонда за сближаване и инвестициите в транспорта. Виждаме различните възможности, какво може да направи фонда за сближаване, инвестициите в транспорта. Това е една друга възможност. Така ли е? И какво мисли бюджетната комисия по въпроса? След това е, трябва да си е, споделя болката по отношение на Интеррейл. Не искам да изграждам пречки или бариери, но ако комисията казва, че няма бюджетно перо, то тогава за мен това означава, че ние не искаме това да се случи. Последните няколко години всъщност забелязваме, че се случиха няколко трагедии, нови бюджетни линии има, за да се справим с тези трагедии. Не искам да преча, но благодаря на колегите Теличка, Вебер, Ламсдорф, но не ми остана така добро впечатление. Също се отнася и до госпожа Харам. Спомням си предишни дебати и се чуда какво се случва. Мерси, месье Вимон де Камп. Alors, moi, je vais donner la parole maintenant à monsieur Kramer. Благодаря ви, господин, Благодаря ви, господин Ван Декап. Давам думата на господин Крамер. Благодаря. И аз, аз мисля, че всички сме за работни места, за устойчивост и всички тези клишета, които се повтарят от десетилетия. реалността обаче показва точно обратното. За това трябва да внимаваме в какво инвестираме. Ще ви дам два примера. Е, от през 1992 е, година железницата на остров Узадом трябваше да бъде затворена. Това обаче не се е случи. Днес е, тя превозва хиляди пътници и създава много работни места. Каусруе също а, имаше само 500 пътника на ден. Днес а, тези пътници са 3200. Тоест с малко инвестиция в малки проекти а, бяха създадени много работни места. Ние обичаме да инвестираме в големи проекти и да не се интересуваме за тях. На мен любимия ми проект е Лион Турино. 12 милиарда евро трябваше да струва. Френската сметна палата каза няма да са 12, 26 милиарда евро ще ще бъдат на ден на ден броя на влаковете на тжв беше увеличен от 3 на 5. Сметката не излиза. А сега, след много години, започва да се пробива тунел през Алпите. Така че мога да ви изброявам стотици проекти, при които са необходими минимални суми, с които ще бъдат създадени много работни места. От тях обаче ние не се интересуваме. Всички се интересуваме, се гордеем, а, от големи проекти. Така че за какво ще се застъпете? За по-малките проекти, отсечки по-малки от 50 км, които създават работни места или не. Втора, нощните влакове. Разбрахме, че в Германия почти всички са, спрени, защото не са а, рентабилни. А, 23 а, от а, общо 23 летища в Германия, 17 а, реализират загуби. Те обаче не се закриват. Защо? Какво правите вие в тази посока? Каква е реакцията на комисията и на вашите колеги? Благодаря, господин Крамер. Госпожо Майснер, за благодаря и аз ще взема за малко думата. Много важни неща се казаха. Необходим не всеки един цент от инструмента за свързване на Европа за мрежата ТНТ. Това е важно не само за транспорта, но и за вътрешния пазар, за да може той да бъде завършен. За това тези средства не трябва да бъдат съкръщавам. Исках да кажа няколко думи за Интерайл защото господин Вандеркамп спомена моят приятел господин Ламсдорф. Това е предложение на двама а, млади германци. Сега, ако бяхме дядо Коледа, това щеше да бъде страхотно, защото една такава инициатива ще, ми, ще ни струва 3 милиарда евро годишно. Не можем да го направим, въпреки че съм приятелка на Ламсдорф и на господин Тайличка. Няма да можем да си го позволим. Какво ще правят хората, които живеят по островите и нямат железници? Какво ще правят хората, които могат да се качат на влака, да стигнат до някъде, но нямат пари за нощувка там и така нататък? Това съвсем най-важни въпроси. Затова трябва да видим а, е, в каква плоскост трябва да мислим, за да доближим младите хора до Европа. Няма смисъл да им правим ненужни и безсмислени подаръци. Благодаря, госпожо Майснер. Бих искала да спомена на докладчика следното. Ролята ви е много важна днес. Трябва да се гледа напред в бъдеще и да ни кажете какво ще се случи в бъдеще. Не може да се съсредоточаваме само върху краткосрочната перспектива. Нужно ни е по-далечна такава, по няколко причини. Първата причина е, че в момента економиката не е достатъчно силна и бюджетът не е толкова голям, какъвто ни се иска. Не може да направим всичко. Имаме Брексит, какво ще бъде влиянието на Брексит върху бюджета? Още нещо. Има един проект в сектора на транспорта, Извинете, когато един проект в сектора на транспорта започне, той отнема няколко години. Не може да имаме проекти, които оказват отрицателно въздействие върху околната среда, економиката и така нататък, защото не създават работни места. Докладът на Сметната палата показва, че има много случаи на проекти, където са инвестирани много средства, а възвръщаемостта е нулева. Още нещо важно, когато говорим за интеррейл. Е, това е важен инструмент, е, според мен. На първо място, защо? Говорим за европейското гражданство. Нещата са важни, ако това е един такъв инструмент, който може да помогне на културния обмен. И ако е така, то трябва да го засилим. Да, вие казахте 3 милиарда струва, но в една в живота на един млад това е нещо безценно. На второ, нещо, на второ място нещо интересно и това е въпроса дали този опит, който имаме, защото имаме изследвания, но имаме и опит. Ще има ли ефект върху е- бюджета на Еразъм Плюс? Как ще направите така, че да се разграничат елементите? И на последно място, това, което искам да кажа, проектите на нашата комисия. Да, проектите на бъдещето са това. Интеррейл, това, което ние считаме за много важно, мобилността и устойчивото развитие, цифровата революция, която се случва в областта на транспорта. Как вие сте се подготвили за тези въпроси? Как те са отразени в проекта за бюджета? Благодаря, господин докладчик. Благодаря. Колеги, госпожо председател, ще започна с това, което каза последно председателката. Що се отнася до екологичната перспектива, нужно е да се правят дългосрочни проекти. Трябва да знаем каква е рамката, в която се работи. Споменахте Брексит. През 2018 година Брексит няма да окаже никакво въздействие върху бюджета на Съюза, тъй като през 2018 година Обединеното кралство ще продължи да бъде член на Съюза. Това означава, че ще продължи да има пълни права и пълни задължения. Е, трябва да е ясно обаче рамката, в която се обсъжда бюджета. Проекто бюджета, който представи комисаря Тингер тази сутрин, 160 милиарда бюджетни кредити за поети задължения. Това е най-високия бюджет за момента в абсолютни стойности, които предлага бюджета, който предлага а, комисията. И то ще бъде развит през едните години. Та, Брексит няма да има въздействие едната година, тъй като Великобритания ще бъде пълноправен член. Прегледът на МФР е обаче блокиран в а, съвета до изборите в Обединеното кралство. Означава, че не е ясно дали бюджетът за едната година в крайна сметка ще се основава на политическите приоритети за 2013 година, това, което добрихме за 2014-2020. Обединеното кралство ще бъде един от основните бенефициери на, прегле... на прегледа на МФР. Какво ще направим? Повече средства ще влязат в хоризонт 2020, е, след това в е, инструмент за свързана Европа, повече пари в Козме, в Еразъм и в успешни проекти. Обединеното кралство е най-големият бенефициер Сиер по Хоризонт 2020 година. Затова съм основателна причина, защото университетите в Обединеното кралство са водещи в световен план. Научно-изследователските институти в Обединеното кралство са отлични. ще се освободят обаче средства за Хоризонт 2020. За Интеррейл Сътрудничеството е изключително важно между бюджетната комисия и вас. Също така Европейската комисия трябва да направи оценка на въздействието на този проект. Имаме няколко становища тук и всичко, което бе споменато господин Теличка, Майснер, Ванденкамп е важно и трябва да знаем дали разказваме средства за интерел, колко ще ни струва това. Споменахте една сума, която е песимистична. Това е сума която ще се възползват всички граждани. Разбира се, че ще има а, намаляване на цената, но не знаем колко. Ще трябва да знаем колко ще струва, какво е положителното въздействие върху економиката, що се отнася на това, че младите хора ще разходват средства в тези държави, в които пътуват. Това ще подобри и конкурентоспособността на младите хора. Разбира се, един месец пътуване из Европейския съюз не е същото като докторантура, но е нещо положително, защото се придобива опит и подкрепям казаното от е, вашата председателка за европейската идентичност или самоличност. Нови държави, където можеш да говориш чуждите езици, които си научил и ще видиш е, защо е важна европейската интеграция. Трябва да се направи ясна и чиста оценка на тези проекти, за да се види дали тези резерви, които храним, са истински или не. Тази оценка не е факт. Искаме Европейската комисия да я направи. И двете парламентарни комисии ще трябва да окажат натиск върху Европейската комисия да направи оценка и тогава вече добросъвестно ще решим какво ще правим, колко ще струва, какво може да се направи по сегашното МФР и колко може да се направи в бъдеще. Що се отнася до ЕФСИ? Be... Uh, трябва да продължи. Каза се, че може би ще има Ефси 2 Това е предложението на комисията. Аз винаги съм казвал, че FC е добър проект, защото така се преодоляваме в социалната промост, но трябва да правим така, че да има истинска добавена стойност, е, що се отнася до новаторство и така нататък. За момента удължаването на FC с FC2 ще означава, че гаранцията от бюджета на Съюза ще се увеличи от 16 на 26 милиарда евро. В абсолютни стойности това означава, че се вдига от 8 милиарда, с 8 милиарда, а не с 13 милиарда, тъй като няма да прилагаме съотношението от 50% от 40%, което значи, че ще е по-малко за бюджета на Съюза едната година. Комисията предлага общия марш за поети задължения да бъде мобилизиран за 640 милиона евро за ЕФСИ. Добрите новини са, че бюджетната комисия, заедно с комисията ЕКОН, казаха не на Европейската комисия, когато те искаха да мобилизират една сума, която е свързана с финансовите инструменти за свързане на Европа. И това също е в интерес на вашата комисия. Нито един цент да не бъде зет от финансов инструмент за свързване на Европа и той да отиде в ЕФСИ. Ако ЕФСИ трябва да продължи, парите трябва да дойдат от общия марш на поетите задължения по пилотните проекти, уважаеми колега. Там положението е съвсем простичко. Всички колеги са подали вече своите пилотни проекти, за да се направи предварителна оценка. Те бяха изпратени на комисията по бюджет преди крайния срок, който беше 3 май to the European Commission for an evaluation. Изпратихме ги на Европейската комисия, за да направи тя своята предварителна оценка и след като тя направи тази своя предварителна оценка, ще знаем кои проекти ще получат А или Б като оценка. Тогава ще направим един пакет и както беше и в миналото, ще приоритизираме проектите, които са получили А или Б, като оценка от комисията и тези, които е, са получили А и Б, най-вероятно ще имат голям шанс е, да бъде финансиран, е, а тези, които имат по-ниска оценка, ще трябва да бъдат преработени и евентуално да бъдат подадени отново до година. Както знаете, трябва да се постигне равновесно положение между всички парламентарни комисии, но както беше и миналата година, и съм убеден, че и тази година ще е така. Комисията Тран ще излезе с много интересни проекти. Uh, които ще включим в окончателния проект. Към следващия колега. Да, разбира се, че сте прав. И аз искам в Европейския съюз да има стабилни, добре платени работни места и нашите решения да стъпват на а, ясни, устойчиви научни изследвания. И разбира се, притесняваме се за инструмента за свързане на Европа. И сте прав, това е нещо, което трябва да направим заедно. С това се ангажирах и в комисията ЕНВИ. Да направим така, че когато бюджетът се разбие към програми и проекти, целите за климата да бъдат не само политически, но и да ги подкрепим. Така че в тези части на економиката, които може да се създаде заетост, това да бъде направено и да сме в хармония с околната среда, в която живеем. За мен е ясно, от моя страна има отвореност и има и пространство за сътрудничество между нашите две комисии следващите месеци. Това е, което имах да кажа. Още веднъж благодаря си за това, че ме поканихте. Благодаря за всички интересни идеи, с които които споделихте с мен и с нетърпение чакам продължаващия между нас диалог в следващите няколко месеца преди приемането на бюджета. Благодаря. И ние можем да благодарим на нашия докладчик. Винаги е добре дошъл Така или иначе, членовете на нашата комисия ще ни държат в течение за вашия доклад и ние ще следим какво става, защото в никакъв случай не можем да допуснем бюджетите за транспорт да бъдат намалени. Това е. Благодаря за представянето и ви казвам до съвсем скоро. Merci à vous. Très bien. Et... Monsieur Kramer. Господин Крамер. е поканил група от Баден-Вюртенберг, от Министерство на транспорта, да си вдигнат ръцете. Ето ги там. Добре дошли в нашата комисия, комисията по транспорт и туризъм. Добре дошли. Nous sommes toujours très très heureux d'avoir des collègues qui s'occupent également des transports et d'avoir aussi votre vision en tant que région en tout cas. Много се радваме, че сте сред нас и а, имаме посещение в вашия регион. Продължаваме нататък. Следващата точка в нашия дневен ред е за предложението на комисията цел законодателството на Европейския съюз да бъде актуализирано за запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовката за прилагането на глобална основана на пазара мярка от 2021 година. И имахме резолюция по, прията по повод на тази глобална основана пазара марка, мярка, която също наричахме Stop the Clock. Въпреки нашите усилия, съвета на председателите отхвърли предложението ни и давам думата на госпожа Фостер, да представи становището. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, и аз искам да коментирам казаното от вас за протокола. Благодаря на докладчиците Сянка и на координаторите, които наистина много ми помогнаха в усилията да имаме съвместни съвместна роля с Комисията по среда. Както вие сама казахте, не успяхме да постигнем успех в това отношение, но все пак искам да предупредя, че не веднъж се случва така а, с нашата комисия и ако продължава по този начин, ще стане някаква подкомисия на околната среда или на някоя друга комисия и това би било много жалко. Ето защо смятам, че трябва да го имаме предвид. И така, Обедена съм, че докажете в Сянка разполагат със своето копие от доклада. Това, което сме се опитали да направим в увода е да очертаем причините, поради които сме се събрали да обсъждаме тази тема, защо трябва да я разглеждаме и припомням на комисията, че причината, поради която стигна до ИКАО въпросът е именно защото членовете на, членовете на ЕКР, на НП, АЛДЕ и социалистите в тази а, комисия за транспорта осъзнаха, че разпоредбите за авиационния сектор по отношение на Европейската схема за търговия с емисии а, са съвсем неосновани и а, решихме, че именно така трябва да постъпим. И съвсем правилно председателят на комисията, заедно с Сим Калас, предприе нужните действия и сега при приветстваме е, и факта, че е, новият комисар отново действа от наше име. Така че напълно подкрепяме една глобална схема. Е, В никакъв случай, нито лично, съм имала намерение да бъде нереалистично настроена. Наистина смятам, че една европейска схема би представлявала проблем. Така и се оказва на практика, така че мисля, че сме направения път напред. До момента комисарят свърши наистина отлична работа, представлявайки нашите интереси в Монреал. И съм наясно, че има около 70 държави, които са заявили готовност да се присъединят към схемата Корсеа, която предстои мисля, че от 80% от пазара на въздухоплаването покрива тя. Изключително сериозен процент. 191 а, страни по ИКАО има. Това включва всички държави членки на Европейския съюз. И ние като европейска институция имаме наблюдател а, и роля на наблюдател, така че е много важно да чуем а, гледащите на другите 165 държави, които разбира се имат а, своето право на мнение за това как предстои да работи и схемата Корсея. Про Почетавам го това, защото ние не можем да променяме е, протоколите на ИКАО. Това е организация на ООН и трябва да работим в рамките на тези ограничения и особено е, по отношение на това как общуваме, смятам, че е, съвсем добре се справихме по отношение на измененията, които предложихме, по отношение на представителството, което извърши нашият комисар, както и съвсем продуктивното заседание минуто година в Монреал. Няма да предлагам много изменения, както са видели е, колегите. Подкрепям предложението на комисията, но все пак съм въвела някои е, малки уточнения. Много е важно комисията в рамките на ИКАО да може да си върши работата. Не смятам, че има смисъл, било то за нашите комисии по околна среда или транспорт, да разписва подробностите на Корсея. Това не е наша работа. Що се отнася до механизма, в схемата Корсея, е, че ни е нужна международна глобална мярка, която да може да се спазва. Стои въпроси за това как ще се прилага всичко това към държавите от Европейската економическа общност. Доколкото разбирам, има споразумение за държавите от Шенген, но що се отнася до спазването и разглеждането на един международен полет, Естествено, че има полети, които идват и отиват идват от трети страни и е, отиват в трети страни, но е, нещо много важно, което аз съм включил в едно от измененията е да няма препокриване на схеми за това как ще спазват схемата и механизма авиокомпаниите и държавите. Изменение 2 за вътрешно, вътрешните полите за Европейската економическа а, зона. Тук съм включил изменения а, във връзка а, с избягването на конфликти на регионално и местно равнище. Каквато и да е схемата, трябва да се прилага навсякъде, включително за вътрешните полети, ако а, действително една държава членка би искала да приеме подобно условие. Наистина би било а, бюрократичен кошмар да се въвеждат паралелни е, схеми. А, наистина никакъв смисъл няма в дългосрочен план. И аз съм включил това предупреждение тук. Нещо друго, което исках да подчертая е, че това, което сме постигнали, включително в нашата комисия, заедно с ИТРЕ, аз а, първоначално в работата си по Галилео, Сезар, Единното европейско небе, Еднос, и така нататък. Всички тези проекти, включително Чисто небе 3, имаме изключително проактивно гледище в нашата транспортна комисия и не смятам, че това е напълно признато и трябва да бъде направено сега, за да обсъдим този конкретен вид транспорт. Също така съм подчертала важното за малките въздухоплавателни съдове. първоначално имаше изключение за тях в Европейската схема за търговия с емисии и също така някои видове тестови полети – Това се отнася и до един друг въпрос, а, а именно когато, а, да речем, се промени маршрута на един самолет, а, тогава как ще се реши коя схема се прилага, ако разбира се останат различни схеми. Нека да не забравим също така, че Корсея е система за отчитане и намаляване, а не схема за търговия с емисии, както става въпрос за европейската такава. Ето защо съм заличила една част от документа на комисията. Предлагам да се заличи, защото а, заради член 22 тук се повтаря тази заявка и така, както казах, смятам, че една от основните области, които са важни за бъдеще, къде отиват приходите. И в първоначалната схема за търговия с беше все неясно това. Къде ще отидат тези средства? За борба с промените в климата, за третия свят. Така и никога не става ясно. В крайна сметка, колкото и да звучат добре тези цели и тези а, а, планирани в, е, за екология, аз мятам, че трябва да има конкретика. Всички тези средства, които се съберат, трябва да бъдат а, съвсем ясно и целенасочено пренасочени в авиационния сектор, така че да има достатъчно изследвания и възможности за него да става все по-екологосъобразен, да става все по-ефективен и все по-качествена услуга да предоставя. Като цяло, както споменах, доста кратки са бележките ми. Аз замествам, съм заместник в комисията Енви, но не мога да кажа, че бях твърде очарована от някои от коментарите. Мисля, че липсва реалистичност е, че едва ли не можем да се върнем към Европейската схема за търговия с е, емисии, а факта е, че няма как това да стане, ако не се приеме глобалната схема, защото първоначалната европейска схема не проработи и продължава да не работи за трети страни, защото а, продължават и а, е, държави в Европейския съюз и част от парламента да смятат, че едва ли не може да се върнем към тази стара схема. И така, смятам, че ако можем да участваме в една такава глобална схема, е най-добре за нас. Аз така смятам, така че трябва да имаме проактивна позиция, трябва да сме сигурни, че можем да спрем часовника, това ще е за трети път и да продължи да позволим на ИКАО да си свърши работата. Благодаря още веднъж за подкрепата на докладчите в Сянка и е, чакам с нетърпение коментарите на моите докладчици в Сянка, както и на останалите членове на комисията. Предстои заседание на докладчите в Сянка е, съвсем скоро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Фостер. Давам думата веднага на докладчиците в Сянка. Започвам с вас, господин Фербер. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявай, скъпа Жаклин, че пропуснах началото на твоето изложение, защото бях в комисията, която работеше по досиетата от Панама и трябваше да защитя председателя от атаки срещу него. Аз много благодаря за проекто доклада, който ни представи. Мисля, че доклада на Жаклин Фостер е в правилната посока. защото и авиацията дава принос към намаляване на емисията въглероден диоксид. Е, но най-много такива емисии е, не могат да се е, реализират с продажба на сертификати, а с управление на въздухоплаването с европейско небе и така нататък. Само благодарение на тези мерки е, са възможни е, намаления на емисиите от 10%. Втората мярка в тази ранглиста е инфраструктурата. На летище в, в е, е, Франкфурт преди няколко години беше отворена втора писта и благодарение на тази писта самолетите няма нужда да кръжат няколко пъти над Франк е, над Франкфурт. Е, тоест с подходящата инфраструктура могат да се спестят 5 до 8% емисии, ако позволим на самолетите да е, кацат без да кръжат. На, на трето място въглероден диоксид може да се спасти а, с а, съответните технологии. Ако искаме да пестим въглероден диоксид, е важно да имаме модерни двигатели, модерни самолети. Тоест, по, по този начин, чрез промяна на конструкцията на самолетите, могат да се намалят между 5 и 2% от а, емисиите. А на четвърто място идва схемата за търговия с емисиите. А, а ако тази схема работеше както си я бяхме представили на времето, щях да могат да бъдат спестени максимум 4%. Така че мога изцяло да се съглася с докладчика, защото в иерархията на мерките трябва да използваме онези инструменти, които ни дават възможност да спестим повече емисии въглероден диоксид, повече отколкото схемата за търговия с емисии. И второ, от всичко това има смисъл, само ако е международно координирано. С други думи, а, ако искаме тази тема да бъде глобално разглеждана и ние трябва да подходим а, глобално, ние няма да решим проблемите на света, ако ги решим в Европа, без да включим другите а, държави. А, вече предизвикахме достатъчно обърквания а, и едностранни а, мерки ще доведат само до там, че основните летища ще са разположени извън Европа. В Европа ще има само второстепени. И смятам, че това в никакъв случай не би могло да бъде нашата стратегия. Така че трябва да направим всичко възможно а, и да заложим на научно-изследователската дейност, на всички останали възможности, които споменах, да разширим инициативата за единно европейско небе, да предприемем, да предприемем международни стъпки, да подкрепим онова, което е възможно да се направи в международен план. и трябва да избягваме а, онова, което не доведе до неуспех а, в миналото. Още по това време предупреждавах а, по време на първата схема за търговия с емисии, Тогава въведахме е, схемата при условие, че тя ще работи в международен план, а тя не проработи в международен план. Така че е, смятам, че сега подходът е правилен. и смятам, че ние е, в Комисията по транспорта ще можем да приемем становище, което да отговори на целите, а именно да се намалят емисиите въглероден диоксид във въздухоплаването, чрез поставяне на правилните приоритети. И се надявам да имам достатъчно сила да убедим нашите колеги в Комисията по околна среда, че сме прави. Господин Фарбър, благодаря. Так съм mycket, herr Следващия оратор. Благодаря на, Фостер за, на госпожа Фостер за доклада. Аз заедно с някои колеги бях в Монреал. Имаше делегация на парламента, комисията и съвета. И наблюдавахме а, случващото се. В крайна сметка обаче това, което видяхме в Монреал е, че всички се радваха за създаването на общата глобална система. Всички се радваха, че има доброволна система, която ще стане правно обвързваща и че толкова много държави участват. Но не всички държави участват. Не, това, което видях и все още виждам, е, че нашата мисия е да действаме така, че глобалната система да стане устойчива и да може всички да се присъединят към нея. И поради тази причина смятам, че предложението на комисията е добро. Там се очертават всички е, възможности, които представя една глобална система и а, е, тук имаме възможност да включим и Европейския съюз и неговите схеми към нея. Много е важно да се установи тази схема и това означава, че трябва да работим и по осъществяването на споразумението от Париж, държавите членки да предприемем нужните стъпки за предотвратяването на а, промените в климата. Що се отнася до предложението на ИТРА и ТРАН, няма как да влушаваме предложението на комисията, трябва да го подобрим. Така че подкрепям всичко, което каза госпожа Фостер в своето становище. Бе Стои и обсъждането в Енви. Това ще бъде много интересно. Как можем да подкрепим предложението на комисията по отношение на прозрачността? Трябва да има повече прозрачност в целия процес. И ще направя няколко изменения и аз тази посока. Благодаря, господин Нилсън. Госпожа Майснер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На първо място, благодаря на Джаки Фостер, защото аз мога да подкрепя в голяма степен нейното а, нейното становище. Странно е да съм на едно и също мнение с Маркос Вебер. Кой би предположил такова нещо? Бъдещето на авиацията, Airbus, когато представяше е, своите разработки през 2011 година, как ще има по-леки материали, колко по-малко енергия ще използват. много са важни научните изследвания, иновациите за намаляването на емисиите. И винаги ще ни трябва въздухоплаване и авиация. Видяхме и колко е важно въздухоплаването за производството в Европа. Това първо. Второ, а, имаме и друг вариант, по който може да, да карпонизираме въздухоплаването, а, чрез намаляване движението а, на а, а, летищата. Единото европейско небе за мен е най-важното. Е, искаме се, иска се най-накрая на европейско равнище да накараме държавите членки да се а, е, раздвижат. Мога да посоча един маршрут. Ако от Билбао се лети за Франкфурт, трябва първо да се отиде а, е, на север, след това на юг, след, а, след това по испанското крайбреже, след това по френското крайбреже, защото не може да се лети над а, а, Франция, като се стигне догоре на север във Франция, да се тръгне на изток към Франкфурт. Това е толкова толкова много гориво, че ми се струва по-важно да се промени, отколкото търговията с емисии. Макар, че търговията с емисии е нещо правилно, въпреки, че аз винаги съм била за това, това да не е инициатива единствено на Европа. Европа, разбира се, може да, да бъде първа но а, при, а, но първоначално, когато въведахме схема за търговия с мисия въздухоплаването, а, не постигнахме желаните резултати. Те а, доведоха до декларацията от а, а, Москва, защото останалите държави казаха, няма тогава да преговаряме в ИКАО, ако а, тъпите европейци, преувеличавам, искат да спасяват света, да го спасяват. КОП 21 Париж беше страхотен а, пробив. А, а, много е жалко, че Тръмп в момента в Съединените щати се опитва да разруши всичко това. За това ми се струва още по-важно ние в международен план да се опитаме да спазим договорето, ако се налага без Съединените щати за да можем да постигнем целите за опазване на климата. Може би мисля твърде положително, но това е в посоката, в която трябва да вървим. Така че въздухоплаването и корабоплаването са нещо глобално. Те причиняват глобални емисии. Е, следователно трябва да работим с всички, които са подписали в Париж. А в Париж подписаха всички. И заедно с тях трябва да се опитваме да намерим решение. И накрая още един а, пример. Парламента се изказа със своя доклад на Павел Теличка в полза на решенията на 39-та глобална асамблея на ИКАО. Тоест, по-голямата част от нас са на мнение, че трябва да вървим в посоката очертана от е, ИКАО, в посоката на единото европейско небе и иновативна технология. Меден Кидонен. Слушай, Благодаря, госпожо председател. На първо място благодаря на докладчетата за нейния доклад. Често чуваме е, да се говори как можем да спасим планетата и тук се надявам, че ще можем да намерим някакви истински решения за емисиите от въглероден двуокис, а, също така и единото европейско небе, което спомена току-що госпожа Майснер, ще ни помогне да способстваме за сътрудничеството в областите, където това е нужно. Тук можем да способстваме за иновациите, за намаляването на емисиите и всичко това като принос на Европа. Ако има финансиране, ще можем да постигнем евентуално добри решения, иновации. Но, както казахме в дискусията за бюджета, трябва да има финансиране за научните изследвания и иновациите. Ако не се намери решение следващите няколко години на международно равнище, за това как се използват, продават правата на емисии, за емисии. ще трябва да действаме, защото всичко това трябва да се управлява по правилния начин. Следващия оратор. Благодаря, господин а, председател. Не е приемливо да, позволявам, да продължим да позволяваме на въздухоплаването да вреди на околната среда и климата. Затова ние предлагаме следното. От 2021 година Европейския съюз трябва да прилага глобалната основа на пазара мярка на ИКАО Корсия. 50% от емисиите обаче трябва да бъдат изключени от Корсия и заменени с национални мерки. Второ, влиянието на въздухоплаването върху, върху климата не идва единствено от въглеродния диоксид. Другото влияние е 4 пъти по-голямо. Така че трябва да се прецелим в цялостното влияние. Трето авиацията трябва да поеме своята отговорност за техния дял от емисиите, както го правят другите сектори. Тоест, авиацията не трябва да а, и се позволява да увеличава или да запазва равнището на своите емисии. Така че а, комисията трябва да поставя акцент върху линейния фактор на намаляване. А, четвърто, в рамките на схемата за търговия. А, Емисии. емисия. Изключения трябва да се предвиждат само за тези случаи, когато има опасност от изнасяне на производство заради емисии. За международните полети средното увеличение цената ще бъде 5 евро. Тоест пренебрежимо малко. Благодаря, господин председател. Merci beaucoup, monsieur Je me tourne désormais... Благодаря на докладчиците в Сянка. Сега се обръщам към комисията. Госпожа, господин Граф от Генерална дирекция Климат. Мисля, че не можем да си затваряме очите а, за връзката между климата, възхоплавателната дейност и а, доклада, с който разполагаме. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика госпожа Фостер за проекта доклада и на докладчиците всяка. Благодаря за принципната подкрепа на предложението на комисията. Много се радвах да, да чуя това, което имате да кажете днес след това, след като изслушах дебата в комисията по околна на среда. Няколко думи за контекста от мен. Както знаете, предложението на комисията дойде след приемането на последната резолюция от Генералната асамблея на ИКАО за Курсия т.е. за международно споразумение за емисиите след 2020 година резултата е малко под амбициите на Европейския съюз, но същевременно а, идва много на време. Това е първият резултат, който се отнася до мислите в международен мащаб, така че ние го приветстваме. А, и след поразумението в Париж. А, Е, споразумението на международната общност да се бори с повишаването на температурите и да се бори е, с непрекъснато нарастването на емисиите от въздухоплаване. Ние всички е, съзнаваме, че това е само първата стъпка. Тя трябва да покаже практически е, резултати от 2021 година. Пътят, който ни предстои е много важен, за да можем да превърнем тази политическа резолюция в работеща и ефективна схема. Вие вече споменахте, че в момента текат преговори в ИКАО за така наречения правилник за прилагане на курсия. Говорим тук за правила за прозрачност, мониторинг на е, емисиите, правила за регистрират на резултатите. То са изключително важни а, правила за прозрачността и отчетността на схемата. Това са основни елементи, с които да се гарантира ефективността на схемата и доверието в нея. Тези преговори в момента а, тъкат а, с, с страните, които са страни по а, Курсия. Ние а, участваме активно, тъй като за нас качествената работа на схемата е много важна. Госпожа Фостер каза, че 67 е, държави в Генералната асамблея са се съгласили да се присъединят към схемата от а, първия ден, което означава, че приетото трябва да бъде транспонирано в националното законодателство, т.е. в задължително обвързващо законодателство в национален план. Така че трябва да видим какво ще стане с резервите, изразени от някои държави. Това е контекста, в който комисията изработи своето предложение. За да улесним предстоящата работа в ИКАО, ние решихме да продължим с подхода от преди Генералната асамблея. И в момента, в който имаме пълна яснота за това как ще работи курсия, ще направим оценка, ще преразгледаме Европейската схема за търговия с емисиите в тази светлина. Искам да добавя още един важен елемент, а именно а, необходимостта това предложение бързо да бъде прието, защото ако не приемем бързо предложението, да кажем до края на годината, ще се върнем на предишния стадий на пълното приложение на схемата, което ще подкопае постигнатото фикао. Така че от наша страна ние сме готови да направим всичко, за да бъде взето бързо решение в съвета и парламента. По отношение на сегашната дерогация, не разбира се ще оставим пространство пратикал да изработи добри правила и ще започнем да се подготвяме за оценката. по време на тази оценка ще разгледаме развитието в международен план а, и а, европейската схема. Ние очакваме а, участие и от страна на въздухоплавателния сектор, как, каквото вече имаме по отношение на целите за 2020 година. И а, този ред на мисли. Е, ще кажа, че предложението е неутрално. Имаме няколко опции, с които разполагаме, но наша цел е да избегнем а, дублирането на схеми. Както каза госпожа Фостер, трябва да се има а, предвид, че Курсия има за цел да използва е, е, е международна система, която трябва да ни помогне да постигнем европейската цел за климата от 2030 година. Разполагаме и средица други мерки. Факта е обаче че имаме нужда от курсия, за да преодолеем този период. Имаме нужда от схемата за търговия с емисии докато видим, че системата работи и дава резултат. Съответствието е високо и то дава добри резултати на годишна база. В заключение още няколко неща за Корсия. Ние а, изцяло подкрепяме тази система по всички начини, по които може, но трябва да внимаваме да не оставаме с впечатлението, че това е перфектният инструмент за борба с емисиите в международен мащаб. Както казах, това е преходна система, трябва да видим какви ще бъдат правилата. Що се отнася до Нашата задължение спрямо глобалната схема, да, но трябва да бъдем внимателни преди да дадем каквито и да било индикации относно бъдещето на европейската схема за търговия с емисии. Както видяхте в предложението на комисията, сме а, включили а, линарния коефициент за намаление. Направили сме го за авиацията, за да подходим единно, както и при другите е, е сектори. Освен това, Ами, иначе, мисля, че ще продължим да поддържаме контакт с вас, ще обсъдим измененията, ще продължим да работим в, в тясно сътрудничество с вас. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Граф, за дадените разяснения. Отново набързо ще дам думата на нашата докладчица госпожа Фостер. Благодаря, благодаря на колегите и на комисията. Само едно нещо във връзка с линеарния коефициент. Споменали сме това в нашето изменение 8. Според нас е твърде рано да се включва линейния коефициент, при положение, че схемата е съвсем различна. Това е една съвсем различна мярка. А, а, добре, е, че комисията възприема внимателен, предпазлив а, подход. А, много положително съм настроена и смятам, че ще можем да постигнем добро споразумение. Още веднъж е, благодаря на колегите, благодаря на Манко Сфербер, той спомена важни неща. Ние знаем, че имаме капацитет на летищата, имаме проблеми на местно равнище, имаме проблем а, е, а, е, с лобитата. Държавите членки трябва да видят е, каква е тяхната отговорност и да я поемат. Беше споменато още нещо във връзка с единното европейско небе. Аз изцяло ви е, подкрепям. Въпреки, че има някои проблеми свързани с приложението. Все пак липсва политическа воля да държавите членки трябва да спазват правилата, които вече са прияти в тази област. Що се отнася до споразумението от Париж, споменато от колегата Нис, мисля, че трябва да припомним, че нито въздухоплаването, нито кръвоплаването са включени в споразумението от Париж. Няма обаче предимство в двете области, защото в сравнение с американците, примерно, където не сме сигурни какво ще направи президентът Тръмп, дали ще продължат да бъдат част от Парижското споразумение, но въпреки и да, да да не се присъединят. Това не би трябвало задължително да им попречи да не се присъединят към Корсия, тъй като те са част от международното въздухоплаване. Това това не би било извинение за Съединените щати да не а, участват. Говорих с доста колеги от а, а, Америка и те смятат, че тази система ще бъде в интерес на всички в крайна сметка. Госпожа Килинен спомена отново технологиите за чисто небе, чисто небе 3. А, ние сме на световно ниво в тази област. Ние ще продължим да инвестираме и да работим в тази а, посока. А, ние също трябва да видим какво да правим с задръстванията около летищата. И тук отговарят страните членки. Трябва да бъдем сигурни, че използваме възможно най-добрата стратегия за връзка с летищата, за да намалим замърсяването от страна на транспорта. Така че като цяло опитах се да коментирам коментарите на колегите. Благодаря на колегите, на докладчета Сянка, на комисията, комисията ще трябва да се срещнем и да поговорим какво а, правим тук нататък. Напълно съм съгласна с вас. Времето ни притиска. Важно е да вземем бързо решение. Призовавам колегите да помислят много внимателно какви изменения ще внесат, защото колкото по-малко противоречиви е, са те, толкова по-добре ще бъде, защото тук става дума за спиране на часовник. Сега може да имаме малко по-различно виждане за това как ще работи схемата или не, но това не е приоритет. За сега нашия приоритет е да спрем часовника. Благодаря благодаря ви, госпожо председател. Чакам с търпение среща с колегите. Мерси мадам Фостер. Благодаря, госпожо Фостер. Припомням, че крайният срок за измененията е 6 юни по обяд. Продължаваме с един много вълнуващ доклад. Предложение за отмяна на регламенти в областта на водоплаването. Аз съм докладчик за следващата точка от дневния ред и така не си отивайте твърде бързо. Ще бъде много интересно. Започваме. За какво става въпрос в това предложение? Това е предложение за отмяна на регламент 1101 от 89 на съвета и регламенти 2888 и 2000 от 2000 и 685 от 2001 година Това е в резултат на програмата Рефит на Европейския а, съюз с цел да имаме а, законодателна рамка, която е по-качествена. Така, както се казва и в междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между съвета, Европейската комисия и парламента. И това са някои регламенти, които вече не вършат работа и е, ще ги отменим. Регламент 1101 от 1989 година, където има разпоредби за структурни подобрения в сектор на вътрешните водни пътища за флотовете, които извършват дейност в свързаните мрежи на вътрешните води на Белгия, Германия, Франция, Люксембург, Нидерландия и Австрия. Целта на посочения регламент беше да се намали свръхкапацитетът на флотовете за плаване по вътрешните водни пътища чрез координизирани на ниво общност схеми за бракуване на плавателни съдове. Регламентът а, преустанови действието си когато регламент 718-1999 влезе в сила. Регламент 2888 от 2000-та година възстановяваща между държавите членки на общността квотите за тежкотоварни превозни средства, които общността получи от Швейцария за периода 2001-2004. И така, за периода 2001-2004 година тези квоти за тежкотоварни превозни средства, които общността получава а, от Швейцария. Вече няма а, нужда да се разпределят между държавите членки, поради което а, регламент 2888 от 2000 година е остарял и следва да бъде отменен. Имаме при него максималната тежест от 40 тона. И накрая регламент 685. Нали всички следят какво говоря? Поне тези, които са останали доста цифри. И така, 685 от 2001 година определяше правилата за разпределене между държавите членки на разрешителните, предоставени на общността по сила на споразумението споразуменията между Европейската общност и Република България и между Европейската общност и Румъния за установяване на определени условия за автомобилен превоз на товари и за насърчаване на комбинирания транспорта. Регламентът вече не е актуален, тъй като България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз. И като държави членки не подлежат на друг режим на разрешителни, що се отнася до достъпа до пазара на транспорт на стоки. И правилно ще предположите, че и този регламент вече не е актуален и трябва да бъде, следва да бъде отменен. Ето поне двама души следят какво говоря. И така, направих оценка на предложението и препоръчвам да се подкрепи отмяната на регламентите. Да ви кажа ли пак по номера? Не. Добре, всички сте съгласни. Съвсем е, ясно е. Също така съветът предлага предложението на комисията да бъде прието, но въведе две промени в съображението, което подобрява текста. И така аз предлагам тези две промени под формата на изменения, внесени от Европейския парламент, ако тези две изменения бъдат прияти от парламента, съветът би могъл да приеме позиция на Европейския парламент на първо четене без изменения. Това би дал възможност да се избегнат тристранни срещи, които не са особено необходими по този въпрос. Въпросът към комисията, защото ще ги попитаме кой е тук от страна на комисията. Здравейте! И така, комиси, комисията. Малък въпрос към вас. Ясно е от много време, е, че тези три регламента вече не вършат работа и остаряли са, трябва да бъдат отменени. Въпросът ми е просто: Защо а, комисията чака толкова дълго преди да направи такива, пред, това предложение. Толкова време сме загубили. Преди да ви дам думата, ще дам думата на моите колеги обаче. Започвам с вас, госпожо Кюн. Um, Благодаря. Вие добре описахте съдържанието на регламента Всъщност става дума за няколко регламента, те са устарели, няма да повтарям номерацията. Те вече са устарели. Част от програмата РЕФИТ на Европейската комисия е да позачистим и да позаметем и да упростим законодателството. Съгласна съм с вашия доклад и изменения, които предлагате подобрявате и формулировката на съвета и няма да е нужен триалог. Благодаря ви за краткото и ясно обяснение. Съгласна съм с вашето предложение и трябва да работим в този смисъл. Благодаря. Merci, madame Клюн. Je laisse la parole à monsieur Riquet. На господин Рике давам думата. Има грешка, госпожо председател. Напълно подкрепям предложението на докладчицата. Особено двете изменения, които ни приканват да приемем, за да няма триалог и да се спести процедурата. Благодаря много, госпожо, господин Рике. Госпожа местна, има думата. Nachdem der Vizepräsident des Ausschusses schon Заместник председател на комисията вече говори с нашата политическа група и мога само да кажа, че съм напълно съгласна с него и да процедираме така, както вие предложихте, скъпа госпожо председател. Поглеждам към комисията. Пълно съгласие от наша страна. Така че ще ни отговорите на въпроса все пак, нали? Госпожа Вернер, нали? Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик. Всъщност това усилие е част от комисията Юнкер за по-добро законодателство, за да имаме европейско законодателство, както и в областта на транспорта, което да е по-ясно, по-четимо, по-приложимо. И за това разгледахме много внимателно дългия списък от законодателни документи в областта на транспорта и отделихме тези, които не са необходими. Някои, които вече са остарели и други, които тези, които предложихте днес и за, кои, за които е необходимо да има отделно предложение за регламент за отмяната. Това е, разбира се, необходимост, защото имаме някой от тези документи, които вече не са необходими. Започнахме с тях. Както сте видели в четвъртия пакет за Жезопътния железопътния транспорт, както и други пакети, се опитваме да а, отменяме стари законодателни актове с предложението на новите. Но има и други, които вече сме започнали, по които сме започнали да работим в програмата на комисията за 2017 година. Мога да ви дам и за тях цифрите, но можем да направим отделно предложение за, отмене, за отмяна и там ще ги видите конкретно. Продължаваме да разглеждаме много внимателно европейското законодателство всеки път, когато представяме своята ам, работна програма. Ако вие забележите някакви други законодателни актове, които вече са устарели, които не се ползват, не се колебайте да ни обърнете внимание, за да можем да ги отменим. Благодаря, госпожо Вернер. Ако имате вдъхновение, можете да направите предложение за изменение до 7 юни 2 часа. Ако нямате вдъхновение, не се притеснявайте. Тъй като аз вече ги направих тези изменения. Продължаваме с работата си след 5 минути. И тъй като става въпрос за заседание при закрити врата, искам да помоля тези, които няма право да останат, да излезнат. Естествено, всички членове на комисията депутати и техният екип могат да останат. Изчакваме няколко минути.